No problem. Good afternoon, everyone. We start again. Добър ден, колеги. Подновяваме работата на комисията. Само с една точка от дневния ред. Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовата отчетност и одита 2014-2020 година. Това е първа размяна на мнения и аз веднага ще дам думата на докладчика, колегата Столоян. Thank uh, мистер uh, президент. Окей. President. Oh, I will start uh, благодаря, господин председател. Първо, да видим какво е съдържанието на програмата. Европейската комисия предлага програма, обезпечена финансово на стойност 53 милиона евро, които да бъдат освоени от три неправителствени е, организации. Международната организация по стандартите за счетоводна отчетност 33, милиона. Груп 23.5 милиона. Европейска консултативна група за финансова отчетност и други. Първата организация, от гледна точка на обществения интерес, следва да наблюдава процеса на разработване на международни стандарти за финансова отчетност и на международни стандарти за одит. И едната и другата организация, впрочем, набират средства за финансиране дейността на международните стандартизатори. Третата организация, Европейската консултативна група по финансова отчетност, играе две роли. Да дава на комисията становища относно счетоводен стандарт или свързаното с него тълкуване, съответстват на общностното право или законодателство, както и да участва експертно на началните етапи на разработване на счетоводните стандарти. Това е така се каже изпреварващата роля на тази организация. Защо следва Съюзът да се финансира дейността на тези организации? Световните капиталови пазари се нуждаят от хармонизирани е, правила на счетоводна отчетност и одит. Това също е важно за интегрирането на пазара на финансовите услуги в Европейския съюз. Г-20 призовават за приемането на световни счетоводни стандарти и конвенции. Кризата на финансовите пазари прави особено актуален въпроса за счетоводните и одитни стандарти. Европа следва да играе по-важна роля в международния процес на стандартизиране. Международните стандарти за финансова отчетност и одит следва да бъдат разработвани по един прозрачен и демократичен начин. Както международните стандартизатори, така и организациите представящи европейските интереси, следва да бъдат независими, да разполагат с необходимия експертен капацитет, за да отговорят на очакванията за, въвеждан, за разработването на висококачествени стандарти и съответно трябва да бъдат финансово обезпечени, за да могат да осъществяват своята дейност в обществен интерес. Ангажиментите е, за първия програмен период 2009-2013 година са следните. Най-важният ангажимент, впрочем, е осъществяването на реформа на управлението на стандартизиращите организации е, за повишаване доверието на акционерите или по-скоро заинтересованите страни в качеството на стандартите стандарти, които се разработват в отговор на обществения интерес и независимо от всякакви групови или корпоративни интереси. Документът, работният документ на комисията под наслов предварителна оценка на проекта за създаване на Европейска програма за подкрепа на специфични дейности в областта на финансовата отчетност и одита представя резултатите на реформата, осъществена през първия програмен период. Кои са спорните въпроси? Въпросите, които са предмет на дебат. Първо, процеса на утвърждаване на стандартите. Значими дългосрочни инвеститори се отправи, отправиха към комисията молба да проведе независимо проучване на ефикасността на процеса на утвърждаване на четоводните стандарти с оглед постигането на съгласуваност между международните стандарти за финансова отчетност и законодателството на ЕС. Тези значими международни дългосрочни инвеститори твърдят, че не е на лице съгласуваност между изискванията за благоразумна счетоводна отчетност съгласно дружественото право на Европейския съюз и изискването за неутралност по е, международните стандарти. Заместването на благоразумността с неутралността като ръководен принцип. Благоразумното сметководство е необходимо, е, за да се възпрепятства осчетоводяването на нереализирана печалба и съответното и разпределение и съответно инвеститорите твърдят, че механизма на гаранции, а именно процесът на утвърждаване който се осъществява от Европейската консултативна група за финансова отчетност, не отговаря на очакванията. Според Европейската комисия. E становището на комисията е следното. Европейското финансиране и структурата на наблюдение и контрол гарантират представене на обществения интерес в тези стандартизационни органи. Um, Аз, прочем, лично разговарях с представител на, на... Board. с представител на Международния съвет по извинете, Международната фундация за международни стандарти за финансова отчетност и разбира се, тази фундация не е съгласна с, с становището на въпросните инвеститори, инициирали проучването на комисията. По-специално, що се отнася до подмяната на термина благоразумност с термина неутралност, както изглежда, остава на равнището на, на идейните съображения и все още няма задължителен характер. Тоест, въпросът все още е предмет на дебат. Доколко може Европейският съюз да повлияе върху международната счетоводна стандартизация? Съветът за международни счетоводни стандарти като орган стандартизатор придобива все по международен характер и разбира се възниква въпроса за способността на Европейския съюз да повлияе върху процес. Друг въпрос е за оценката на регламента за финансова отчетност. От представител на комисията установихме, че оценката на регламента ще започне след няколко месеца и констатациите ще бъдат докладвани следващата година. Ето защо ние не можем да вземем предвид, поне не на този етап – последиците от а, е, оценката на действието на регламента за програмата. Няколко проблема свързани пряко с предложението за регламент за финансова подкрепа. Общата сума, както казах, е 58 милиона евро. И тя разбира се, е резервирана до приемането на многогодишната финансова рамка 2014-2020. Ние всъщност не знаем на колко ще възлезе крайната сума. След като приключат преговорите по многогодишната финансова рамка между парламента и съвет. По-нататък по регламента, по член 7 от същия, изпълнение на програмата. Ние желаем ежегодната работна програма, приемана от комисията, да се основава на констатациите от отчета на предходната работна програма. Commission proposed an evaluation report no later Що се отнася до оценката на резултатите от приложението, комисията предлага оценката да се публикува не по-късно 6 месеца преди изтичането срока на програмата, т.е. преди края на 2014 година. Или не по-късно от края на 2014 година комисията следва да представи на парламента и на съвета доклад за промените, които би следвало да се въведат в програмата с оглед оценката на регламента за финансовата отчетност. Ние също така предлагаме до края на месец ноември тази година с оглед също така на информацията, получена от Европейската комисия, че комисар Барние е определил господин Филип Мейштар за специален консултант по висококачествените счетоводни стандарти и доколкото изглежда на този консултант е възложено да излезе с окончателни препоръки за усъвършенстването на процеса на комисар Барние и на финансовите министри на заседанието на съвета на министрите на финансите и економиката към края на 2013 година. То естествено ние очакваме комисията да докладва на парламента и на съвета regarding uh, what we have to do to use this program in order to achieve the objectives да докладва на, на съвета и на парламента какво трябва да се направи по програмата, за да се отразят препоръките на консултант. Освен това, ние обсъждаме идеята да се възложи на комисията да докладва, както е обичайно при всяка финансирана програма, към средата на срока й. Това е и аз с интерес очаквам коментара на колегите. При това бих искал още да подчертая следното. Спори се, разисква се, аз съм запознат със състоянието на нещата. Междувременно комисията ни предлага програма за съфинансиране от страна на Европейския съюз на три организации с нестопанска цел. И значи разискванията, споровете, които се водят, са от значение. Но, от друга страна, следва да преценим дали можем чрез тази програма да постигнем целите, които се набелязват в хода на дебата Доколкото аз разбирам нещата, поне не е толкова лесно да се отсеят чисто теоретичните дебати от регламента като нормативен акт, пораждащ финансови ангажименти. Благодаря. Благодаря от името на социалисти и демократи господин Алкадрави. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за встъпителните му думи. Мисля, че ще успеем да се разберем. И трите организации играят много важна роля при функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз. Става дума за продължаване на съществуваща програма за финансиране. И естествено в този контекст Европейския съюз и по-конкретно комисията да окажат подкрепа на дейността на тези организации, защото искаме да имаме влияние. И нашите мнения да бъдат чути. Освен това, финансирането е от полза за всички. Ако не постигнем своите цели, ще има други участници, други фактори, които ще разработят а, свои стандарти, а това няма да е особено полезно. Искам да направя няколко коментара в Европейския парламент можем да започнем да, дебат, да привлечем вниманието на комисията към няколко аспекта. За да можем да дадем принос към дейността на тези организации, трябва да сме наясно с това, което те правят. Кризата, която преживяваме, говори за важността на отчетността говори и за значението на езика, който се използва в финансовата отчетност. Езика трябва да бъде ясен и разбираем за всички. И въпросът, който трябва да си зададем е дали счетоводните правила и стандарти не са твърде сложни. те обхващат 4000 страници. Очевидно тук се повдигат въпроси. Много е важно да има прозрачност, за да, за да знаем за какво точно се говори и какви проблеми се обсъждат. Международната организация по счетоводните стандарти има, е важна не само за Европейския съюз, а за фирмите. Те, разбира се, имат своите специализирани познания, но имаме нужда от гаранции, че независимостта ще се запази и че ще се избегне конфликта на интереси. Това са все въпроси, на които трябва да се обърне внимание. Що се отнася до обще, публичните отчети? Има е специални субекти, един за частния, друг е, за обществения сектор. Що се отнася до обществения сектор – се повдига въпросът дали трябва да се повдигат, дали трябва да се прилагат едни и същи стандарти. Много са въпросите, които трябва да следим отблизо. Най-важното е тези организации да функционират добре. Хубаво е да ги подкрепяме, но трябва да сме сигурни, че те функционират както трябва. Е, за тази цел трябва да сме сигурни, че там всичко е прозрачно и няма конфликт на интереси. Благодаря, господин Елхадрауи. И сега господин Клинц има думата. От името на либералите. Благодаря. Мога само да повторя това, което каза предишния оратор – Разбира се, от жизнено значение е да имаме единни счетоводни стандарти в интерес на доброто функциониране на Европейския съюз. През 2005 година в Европейския съюз бяха въведени международните счетоводни стандарти. Те станаха задължителни. Междувременно англо-американският орган, Международният комитет по счетоводни стандарти, започна да променя ситуацията. Постепенно станахме свидетели на нарастващо влияние на Европейския съюз и на европейските стандарти. Съединените щати все още нямат е, желание да започнат да прилагат е, международните стандарти за счетоводна отчетност. Те продължават да държат е, на своите. През 2004 година ми казаха, че а, нещата ще се променят а, скоро, само че след толкова много години виждаме, че нищо не се е променило. Ние трябва да засилим своята позиция в международната организация. не бива да забравяме, че страни като Китай, Мексико, Япония и Индия, които въвеждат стандартите, също ще искат да отстояват своя позиция. Предложеният тук подход е правилен. Ние трябва да поемем финансов ангажимент. Ние не сме единствени как... и общия бюджет на тези организации, нашият дял, и промените през последните години, засилва ли се нашето финансово влияние или не, не е ясно. Удивително е колко много са организациите, които а, се занимават с тези въпроси. Човек трябва да прочете два-три пъти един текст, за да разбере за какво става дума. Нека да се замислим как не можем да не се замислим дали половината от тези организации не биха били достатъчно. Но ситуацията няма да се промени за един ден, тъй като тя е резултат от дългогодишни натрупвания. Бъдещата роля на Европейската консултативна група по финансова отчетност и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес. Е, единият орган е консултативен орган за комисията и трябва да се запази като такъв. Втория обаче се питам как трябва да се развият нещата в бъдеще – по отношение на директивата за одит, която ще бъде приета през юли, трябва да помислим внимателно за надзора и как да бъде организиран той. Ясно е, че искаме единни счетоводни стандарти в Европа и полагаме всички усилия за това. Но на практика не е така. Ще ви дам един пример. Оценката на държавните ценни книжа които се продават в три страни, доведоха до съвършено различни резултати. В едната страна се продаваха за 22% от номинала, а в друга страна за 55%. И заедно с това същите ценни книжа бяха оценени от един и същ аудитор. Аудиторът в едната страна каза, даде оценка 100, друг и аудитор даде 200. И едно и също нещо се оценява очевидно по различни начини. Всичко това говори за необходимостта организацията на аудиторите да участва активно. Още един въпрос, който повдигна докладчика е свързан с доклад, който трябваше да бъде представен преди 12 месеца. Сега с, след, с приемането, с влизането си на Лисабонския договор и новата нормативна база трябва да адаптираме процедурата си, а не да работим по а, старите правила. Господин Гиголт. Благодаря, господин председател. Няколко първоначални бележки. Благодаря За помощта докладчика засегна вече повечето от основните въпроси, а също и колегите. Този доклад е толкова интересен, защото ни дава възможност отново, както каза Волф, да помислим каква е връзката между Европейския съюз и глобалните стандартизатори. Ясно е, че имаме интерес от глобални стандарти. В редица области е хубаво да имаме уеднаквени стандарти. Затова съм и съгласен с Волф и колегите, които казват, че всичко това само по себе си носи ползи, макар и структурите да са резултат от действия предприяти в миналото, и да няма последователност в процеса на изграждане на институции, стандартизатори, ние имаме интерес те да се създават. Виждаме, че има различни подходи. Някои следват американския подход, е, други по-скоро подхода от Базел. Е, Международната организация на комисиите по ценни книжа също си има своята история. Международният съвет за счетоводни стандарти следва друга система. Всичко това не може да се промени от днес за утре. няма да има един единствен набор стандарти, Нашите принципи са ясни. Отчетност, демокрация, прозрачност, всички основни ценности на правото, но те не фигурират в глобален мащаб. Ние няма да можем да създадем една глобална държава, Макар, че на теория целта именно трябва да е точно такава. Европейския съюз трябва да даде своя принос за създаването на институции, които да отговарят на този стандарт е, и до голяма степен да, се, да споделят основните права, които са кодифицирани в световен план. А сега ще се спра на Международния съвет за защитоводни стандарти. Този съвет предоставя глобално обществено благо. Това не е частен субект, тъй като международните стандарти са световно благо. Проведохме едно интересно посещение в съвета през декември с колегата Оле Шмидт. Имаше представители на секретарията. Посещението бе доста интересно. Бяхме приети много добре. Посещението никога най-вероятно няма да го забравя, защото се срещахме с глобалния съвет и наистина имаше обмяна на опит. Много ми е интересно бе да видя самочувствието на тази организация, що се отнася до демократичното функциониране. Интересно бе човек да си помисли как различните членове на съвета се избират. Те не представят своята държава, но все пак се избират на географски принцип. Европа трябва да се зададе въпроса на кой отговарят членовете, които представляват европейските райони. Не можем да очакваме китайския представител да е демократично избран. Ние искаме да се сътрудничим в глобален план. Не може да искаме всички да са демократични, но европейския представител трябва да се зададем въпроса защо представителя за германския район е от Deutsche Bank. Не, че е неподходящо човека да е от е, Deutsche Bank, но все пак един район трябва да се представлява от кандидат избран чрез демократична процедура и открити избори. Това беше доста интересно. На следващо място, начина по който се провеждат разискванията. Сякаш стандартите за прозрачност. Е, да, на мен ми се струва доста разумни. Ако се предложи стандарт, е, той се публикува на интернет страницата, всеки може да прави забележка. Всичко е прозрачно, ясно, знае се кой какви бележки прави и в крайна сметка решението се взима от съответната институция. Направим впечатление и следното. При прозрачността всички са равни. Ако има един счетоводител в даден район, неговото мнение е също толкова меродавно, колкото решение на Европейския парламент. Всичко е равнопоставено. Ние зададохме въпрос във връзка с учитането страна по страна. Три години не получихме отговор. Чак смяната на председателя получихме отговор. И въпросът е кой как се третира. И както вече бе казано, прозрачност е, относно бюджета. Европа плаща много. Отново от нас се иска да платим много. Един от основните въпроси е колко плащат останалите, всичко се размерно ли е, както каза Волф. И на второ място, вноската се размерна ли е с влиянието, което получаваме? И на трето място, кой друг плаща? По време на посещението научих, че четирите големи счетоводни фирми внасят голяма част от бюджета. Не знам кой колко плаща. Искам да получа подробна информация по този въпрос. Искам да разбера и колко влияние получават срещу тези вноски. И на последно място, Принципно трябва да гледаме положително на тези институции, тъй като искаме световни институции. Но ние, като европейци, трябва да задаваме въпросите, които ни интересуват спрямо нашите ценности. Отчетност, прозрачност, за какво се използват парите на дънакоплатеца и какво получаваме в замяна. За мен не е достатъчно да има надзорен орган, в който комисарят Бърние може да ходи от време на време. Нормално е, като даваме пари, най-малкото представителите, които се избират от Европа, да споделят нашите ценности. И наистина е назрял момента да проведем дискусия с тези институции по въпроса как да се прилагат европейските ценности и принципни, ценности, за които редица европейци са отвоювали с много усилия. В глобален план, все пак, срещу вноската, която правим, искаме да се зачитат тези ценности в известен смисъл. Трябва да проведем открита дискусия с съответните органи, да проведем изслушвания, да обсъдим и организационните промени, които са необходими, за да се прилагат ценностите, които визирам. Господин Столан, възхищавам се на вашата работа и очаквам вашия доклад. Наистина вашата роля е доста интересна, а именно как да направим глобалните институции по-демократични. Благодаря господин Гиголд. Господин Сточек от името на консерваторите и реформаторите. Интересно, впечатляващо това, с което господин Гиголд приключи изказването си. Мен ме помоли господин Камал, той е докладчик сянка от нашата група, да се изкаже от негово име. Така че позволете ми да ви покажа способността си да чета на английски язик. През последната година, казва господин Камал, In contact with a number of investors. Поддържам контакти с редица инвеститори, които изразяват своето безпокойство – за процеса на създаване на международни стандарти за финансова отчетност. Аз поделям безпокойството, че европейските и американските стандарти обслужват различни, макар и не до там цели. И опитите да бъдат сближени пораждат сериозно объркване. В Съединените щати стандартите са въведени през 1933 година след голямата депресия и преследват една по тясно зададена цел, именно да представят информация за състоянието на търговските дружества за целите на пазара. У нас нашата счетоводна традиция е далеч по-дългогодишна и с по-широко предназначение – Счетоводните отчети могат да бъдат заверявани от е, аудиторите само ако наистина са добросъвестни и достоверни. Като по този начин защитават интересите на инвеститорите и акционерите. През последните 30 години тече стандарт за обединяване на международните счетоводни... тече процес на обединяване на международните счетоводни стандарти, през което време европейският подход се смекчава, така че стандартите, въведени от 2002 година насам в Европейския съюз, са, са неоснователно утвърдени. Стандартите могат да бъдат утвърдени само ако отговарят на изискванията на европейското дружествено право. И аз мятам, че ние трябва да проведем изчерпателни разисквания за ролята на счетоводните стандарти в Европа. Ако сме удовлетворени от, европ... от американския модел за определене на имущественото състояние на дружеството към определен момент, добре. Ако обаче смятаме, че счетоводната отчетност на търговските дружества следва да бъде стимул за тяхното изпълнително управление да управлява в интерес на акционери и кредитори, то трябва сериозно да помислим дали сближаването на двете счетоводни стандартизационни традиции да продължи. Аз съм за сближаването, но не мога да подкрепя този проект, ако в резултат ще се появят едни недостоверни стандарти, които няма да дават точна представа за финансовото състояние на търговските дружества съгласно изискванията на европейското право. Завършва изказването си господин Камал. Да, благодаря ви. Комисията желая ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. И слушахме изказванията на депутатите, изразили сериозно безпокойство по въпроси, които те първа следва да бъдат на нашето внимание през едните месеци. Е, говори се за оценката, с която се е ангажирал господин Барния. Е процес, който ще започне съвсем скоро. Е, в Генерална дирекция е, Пазар се работи по тръжна документация за привличането на консултант, който да извърши оценката. Към средата на 2014 година процесът ще е приключил. Такова е намерението. Междувременно, вие споменахте също така и заданието, което е възложено господин Майштад от самия господин Парние. След а, е, заседанието на Екофин през ноември 2012 година, целта е да се отговори на въпроса как по най-резултатен, най-смислен начин да се допринесе към, за всички тези международни процеси на стандартизация. On a l'ESMA. Comment se coordonne-t-on pour, euh, pour faire passer nos vues Как да, да се координират всичките агенции и, и и институции на Европейския съюз, за да се оформи една наистина смислена позиция в Международния стандартизационен орган? господин Майштат ще излезе със своите препоръки към края на месец ноември. Очакваме с интерес отговорите на всички тези важни въпроси. Говори се за понятието разумие или благоразумие, съответно за неутралността на стандартите като альтернативен принцип. Всичко това е посочено в така наречената концептуална рамка на международния стандартизационен орган. Тази рамка, прочем, също се преразглежда в момента. Моментът е, е, е, е много значим, много неща са в ход. Но пък възниква и проблема за това, че сегашната програма приключва към края на тази година и за да запазим завоюваното вече от Европейския съюз влияние в международните стандартизационни среди, комисията смята, че финансирането трябва да се запази. Най-вече на равнището на е, Международния стандартизационен съвет и, и неговия е, орган за наблюдение и контрол. Говори се също така за важния въпрос за номиниране на членове на Международния стандартизационен съвет. Много е важно да се запази равното или равнопоставеното представителство на държави, на, на съсловия. Не може само, така се каже, отрасълът специализирания да бъде представен. И, и тъкмо този мониторингов съвет или съвет за наблюдение и контрол е, е изключително важен е, по повод е, определенето на състава на Международния съвет за е, международните финансово-счетоводни стандарти. Сега, винаги има какво да се, да се подобри в управлението на тези организации и това е и целта на представения от комисията проект. Поглеждайки назад към изтеклите 10 години, можем да кажем, че Международният стандартизационен съвет е постигнал сериозен напредък, начевайки от една съвсем малка организация под силно англосаксонско влияние както се каза тук, до, до днес е, една сериозна, широко представителна и прозрачна организация. Какво още говори се за процеса на утвърждаване на стандартите? Има критерии за това, разбира се, и те са от съществено решаващо значение – и това също трябва да се постави на масата за преразглеждане след прегледите, които са наченати след, след като господин Майштат приключи работата по възложената му задача. А и това е, мисля, че всичко казах. Благодаря на комисията. Господин Гиголд би искал отново да вземе думата. А това е много интересно. Моля, предайте най-добрите ни благопожелания на господин Майштад. Е, трябва да кажа, че аз винаги съм оставал много приятно впечатлен е, от разговорите си с него. И той определено е, сериозно възнамерява да, да промени непрозрачността, която все още обхваща процес. Той, между другото, се е занимавал с подобна задача и по отношение на Европейската инвестиционна банка. Добре би било тук в, в комисията да разговаряме за възложената му сега задача и, и с самия него, господин Майштадт, Така че е, той да се занимае с всичките въпроси за отговорността, за, за е, прозрачността на финансирането на работата. Вече оттам нататък дали ще е англосаксонско влиянието или не, не е чак такъв проблем. Е, въпросът е дали в край на краища стандартите ще са европейски. Обикновено англосаксонските институции са не по-малко демократични от европейските, така да се каже. Така че това за мен не е проблем. Аз би казал, че Международният стандартизационен съвет е, в, своята, в своя състав е, е, е колкото е, германски, толкова чешки, толкова американски или британски. А, това просто не е кореняща се в традициите на демокрацията структура. Знаете, този е, съвет сам набира своя състав, което не съответства на е, начина по който следва да работи институция в обществен интерес. Частноправните институции могат и така, но, но не и когато обслужват обществен интерес. Благодаря. Господин Столоян, желаете ли да коментирате накрая? Да, благодаря, господин председател. Сигурен бях, че ще чуя много интересни коментари по доклада. Много усилия и много време ми трябваше, за да разбера какво точно трябва да се направи с този доклад. Проблемът е, че трябва да свършим работата. И тук бяха повдигнати няколко въпроса, с които аз съм напълно съгласен. Но, за съжаление, тези въпроси не могат да намерят отговор в доклада. Господин Клинс, вие повдигнахте въпроса за а, орган, който осъществява надзор върху Международната федерация за отчетността. Всъщност осъществява надзор върху Международната счетоводна Международната организация счетоводна отчетност. Попитахте дали трябва да финансираме тази организация или не. Мисля, че ние трябва да запазим финансирането на тази организация. То е 2,7 милиарда за 7 години. Има и един финансиращ орган за групата за наблюдение. И от е, двама на десете членове от надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществен интерес са европейци. Ние трябва да запазим своето влияние и присъствие там. Съфинансирането ни е 22% от общия бюджет. И съотношението е също, както в предишната програма. През 2011 година делът на съфинансирането беше същото, а именно 22% от общия бюджет. С по отношение на тази организация, в предишния доклад бяхме е, отправили искането те да разнообразят източници, източниците си на финансиране, тъй като бяха само две – Международната федерация на счетоводителите и Европейския съюз. А в, в предишната програма бяхме възложили на тази организация задачата да си разнообрази източниците на финансиране. Попитах дали това е станало и се оказва, че, че е станало. Що се отнася до предложението на господин Гиголд е, за организиране на изслушване е, с участието на тези три организации, е, за които финансираме с европейски бюджет, идеята според мен е много добра. Ще обсъдя въпроса с госпожа Болс. Той ме погледна много внимателно. Не смятам, че нямаме пари за такова нещо. От 58-те милиона изсушването ще бъде много голямо. И последния въпрос. Имаме нов съветник за комисаря Бърние. Възложена е задача на господин Мейста да излезе с доклад пред Комисията по економически въпроси. И там трябва да се даде отговор на въпроса как да се подобри организацията на тези органи. Мисля, че искането на господин Гиголд, с което аз се солидаризирам, е да се срещнем и да разговаряме с този съветник. Благодаря ви много, господин Столоян. Сега графикът. Проектодокладът ще бъде представен на 11 април. С крайен срок за внасяне на измененията е 30 април. Разискването на измененията ще бъде на 28 май. Гласуването в комисията ще бъде на 24 юни в пленарната зала все още няма определена дата. Сега има едно важно съобщение за утре. Икономическият диалог с председателят на Еврогрупата, господин Дейзел Бум, ще бъде в зала 3C50. Моля бъдете точни защото господин Дезаблум трябва да стръгне в 10.30, а на нас след това ни предстои гласуване. Благодаря, до утре.